Ladies and gentlemen, dear colleagues, good afternoon. Добър ден, дами и господа, уважаеми колеги. Барт Стас все още не е тук. Аз ще го представлявам. Добър ден на всички. Радвам се, че толкова много от вас са тук, тъй като ни предстои много важна дискусия. Надявам се, че скоро към нас ще се присъединят и други колеги. Всички пътуват в понеделник. Първо и няколко съобщения беше изпратен на 7 февруари проекта за дневен ред. Не постъпиха междувременно коментари, така че считаме, че се приема. Всички езици са на лицета. За съжаление, няма да имаме превод на финландски език. Съжаляваме за това. И разбира се, това заседание се предава на живо по интернет. Ние имаме да разглеждаме вадена точка днес, а именно разглеждане на проекта доклада за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 на 8, 9, 10, 11 Европейски фонд за развитие. Госпожа Барбара Капел, качеството и на докладчик, има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви за ориентировачните ви бележки. Нека се спра върху контекста, в който работи Европейският фонд за развитие. Това е един изключително важен фонд. Не бива да забравяме за това. Европейският фонд за развитие е най-важният финансов инструмент на Европейския съюз за сътрудничество за развитие с страните от АКТБ. Това е най-важният финансов инструмент за сътрудничество с отвъдморските територии. В основата на този инструмент е споразумението от Котоню, най-всеобхватното споразумение за партньорство между Съюза и АКТБ от 2000-та година. Освен това, в основата му е и решението за асоцииране на отвъдморските територии. Основната цел на споразумението от Котону е борбата срещу бедността, наред с устойчивото развитие на въпросните държави, интегрирането им в световната економика. Споразумението от Котону ще изтече през 2020 година. Най-късно към края на тази година трябва да започнат преговори за ново такова споразумение. През първата половина на 2018 година съветът вероятно ще вземе решение за оправомощаване. Изправени сме пред нови предизвикателства, които променят и методите на финансиране. Всички действащи лица в световен мащаб работят по нови концепции по отношение на помощта за развитие. Това ще има конкретни последици и за бъдещата дейност на Европейския фонд за развитие. Фондът се основава като цяло на принципа на съгласуваността на политиките, ефикасността и устойчивостта. Това са принципи, които са от особено голямо значение и за цялостната концепция на Европейския съюз за сътрудничество за развитие. В основата на тази концепция трябва да са прозрачността и отчетността, както и съгласуваността на политиката на съюза с целите на други действащи лица, като държавите членки, международни организации, международни финансови институции или многостранни банки за развитие. Координацията също е от основно значение, така ще се избегне разпокъсаността, Ефектът ще е особено съгласуван и ще се постигнат и максимални резултати по отношение на отделните партньори. Важно с оглед на постигането на бъдещите цели е и мобилизирането на частно финансиране. Единствено така ще може да се попълни липсата на финансиране и ще могат да се постигнат амбициозни цели за развитие. Ще се спра сега върху реализирането на проекти по фонда за 2016 година. Общият размер на ангажиментите за всички доверителни фондове са 5 милиарда. 2 милиарда и половина са за Европейския фонд за развитие. 2,5 милиарда пък са заделени за новия фонд доверителен фонд за Африка. Няколко милиона също така са заделени и за доверителния фонд за Централната Африканска република. Плащанията за бюджетна подкрепа са 644 милиона за въпросната година. Извършени са 56 плащания. През 2016 година са направени плащания и от международни организации в размер от 914 милиона евро. През 2016 са били реализирани 106 проекта на стойност почти 2 милиона. Около 500 милиона са договорени. 117 милиона са били пък изплатени за областта на миграцията и борбата срещу незаконната миграция в рамките на доверителния фонд за Африка. Докладът е поделен на 7 части. Първата част е посветена на декларацията за точност и достоверност на отчетите. Това е най-важният инструмент за оценка от страна на Сметната палата. Оценката и тук е положителна намаляването с 25% бе постигнато в известен смисъл. Освен това са намалени с 36% неразплатените задължения. Става дума за много малка разлика в сравнение с първоначално заложената цел. Сметната палата обаче установила, че системите за контрол и надзор все още не са достатъчно ефикасни. Тук трябва да се постигнат подобрения. Като цяло обаче точността и достоверността на отчетите е на лице. Същото въжи и за законосъобразността и редовността на разходите по фонда процентът на грешки в рамките на годишните отчети. През 2016 година той е бил сведен до 3,3%. Малко намаление в сравнение с предходната година. Направен е и преглед на ефикасността на системата за контрол. Остатъчният процент на грешки през 2016 година е бил 1,7%. За първи път под прага на същественост от 2%. 4,6 милиона евро са били върнати, тъй като са били неправомерно изплатени. Е- Третият момент са контролът и мониторингът на административния фонд. Тук има определени условия, като например борба срещу риска от корупция и измами. За първи път в доклада се поставя акцента върху борбата срещу агресивното данъчно планиране и избягването на данъчно облагане. Освен това се поставя и много силен акцент върху мобилизирането на вътрешни приходи за да се намали зависимостта от помощ за развитие. На следващо място се опоменава необходимостта от по-задълбочено сътрудничество с международни организации. Тук целта е най-вече да се прави проверка на комбинираното финансиране по отношение на ефикасността му. Банките следва да работят по-хармонизирано и по-координирано, за да могат да бъдат постигнати целите за устойчивост до 2030 година. На следващо място се упоменават действията в отговор на приоритети за развитие в световен мащаб. Има промени в тези приоритети, поради което трябва да настъпят промени и по фонда. Ще се постави, например, особено голям акцент върху проектите по отношение на климатичните промени. На последно място, ново партньорство с страните от АКТБ. Необходимо е такова, тъй като изтича срокът на действие на споразумението от Кутуно. Освен това, Европейският парламент настоява за това Европейският фонд за развитие да бъде поставен в общия бюджет на Съюза. С оглед на всичко казано до тук, в качеството си на докладчик, предлагам Европейският фонд за развитие да бъде освободен от отговорност за бюджетната 2016 година. До 1 март е срокът за внасяне на изменения. На 19 март ще гласуваме тук в комисията. През месец април ще гласуваме в пленарната зала. Искам да благодаря на сътрудниците на секретарията, както и на моите сътрудници. Те извършиха чудесна подготвителна работа. Надявам се, че ще продължим да работим добре и в бъдеще по време на гласуванията. Благодаря ти, Барбара. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка. Томаш Деховски от ЕНП има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо Капел. Благодаря за работата, свършена по доклада на Сметната палата. За прав път ще се съглася с доклад за Европейския фонд за развитие, въпреки че има някои древни проблеми, свързани с формулировки, които бих искал да се променят, но иначе нямаме някакъв проблем с това, което предлагате. Мисля, че докладът е много добре изготвен. Остават още много въпроси, които искам да опомена. Особено искам да подчертая, че е необходимо да има повече прозрачност да не се допуска сътрудничество с данъчни убежища. Освен това, трябва да има пълна отчетност на разходите, нещо, което не беше упоменато тук. И искам също да подчертая, че е необходимо микрофинансиране да се използва за привличане на частни инвестиции. Освен това да се обърне внимание на местните източници на финансиране. Бих искал да приканя комисията да да подкрепя устойчиви проекти, които ще допринесат за бързи социално-економически промени, които ще доведат до смягчаване на последиците от миграцията и други важни проблеми. Докладът е много добре изготвен и искам да поздравя докладчика за отличната й работа. Благодаря ви много. Не знае дали има други желаящи да се изкажат. Изглежда не. Искам само да напомня, че крайният срок за изменение е 1 марта и, както каза вече Барбара, приемането в комисията КОН ще бъде на 19 марта. Няма други въпроси от ваша страна. Барбара, ако искаш да кажеш нещо в заключение. Благодаря много. Действително, добре се свършихме работата до тук. Благодаря на целият екип, на секретарията. Ние ще продължим по същия начин. Ще вземем предвид всички изменения. Микрофинансирането, което споменахте, е много важно, както и прозрачността и пропорционалността. Това са неща, които ще отчетем и се надявам, че ще постигнем добър резултат. Благодаря ви, благодаря за ефикасната ви работа. Много бързо приключихме разискването по тази точка и преминаваме към следващата, но тук имаме един много дълъг списък от агенции. Ще разгледаме на проекто доклада за освобождаване от отговорност на агенциите. Директорант се извинява, че не може да е тук, но господин Стас, Барт Стас е тук и той ще вземе думата в отношение на агенциите. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Изненадан съм от това, че толкова малко колеги присъстват днес все пак не е четвъртък, понеделник е. Би трябвало обсъждането на тази точка да е изключително важен момент за членовете на Комисията по бюджетен контрол. Става дума за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, тема по която е работено много активно до сега. Аз съм докладчик за всички агенции, с изключение на ЕФСА, Европейския орган за безопасност на храните. Не поех този доклад, тъй като заведох съдебно дело във връзка с ЕФСА, затова и не сметнах, че аз съм в състояние да взема решение за освобождаването на органа от бюджетна отговорност. Индрек пое този доклад но за съжаление той едва днес вечерта ще пристигне в Брюксел, тъй като си е изпуснал полета. За това ще ми се наложи да се изкажа за ЕФСА. Надявам се, че представителите на органа ще проявят разбиране. Опитах се да работя сериозно. Започна процедурата по освобождаване от отговорност на 13 юли 2017 година. След пленарната седмица в Страсбург взех самолета от Страсбург до Болоня. След това посетих Парма. В Парма се състоя заседание на всички директори и представители на агенции. За мен това бе една чудесна възможност да се запозная с всички тях и да се ориентирам на този първоначален етап от освобождаването на отговорност. Заседанието протече в много приятна атмосфера, бе също така и изключително съдържателно и полезно. Имах възможност да се запозная с конкретните проблеми и особености на отделните агенции. В качеството си на докладчик мога да се обърна към всички агенции, към техните сътрудници и ръководители, за да им благодаря за отличната работа, която вършат в отделните области, както и в полза на Европейския съюз като цяло. Държа да упомена това, тъй като то често става недооценено. Какво ми направи впечатление още от самото начало? Във връзките си с Европейския парламент и с други структури, агенциите не координират дейността си по правилния начин. Създадена е мрежа на европейските агенции, която е един добър инструмент за координация, но агенциите им изискват също така да получават подкрепа и от двата бюджетни органа. в ЕФСА или в Европейската агенция за лекарствата е по-лесно да се освободи служител, който да поеме ръководството за една година в рамките на тази координация, но в по-малките агенции е по-трудно. Миналата година през месец юли се проведе разискване за това, кой да поеме координацията от името на органа за безопасност на храните – това бе един сложен въпрос. Последния път, когато освободихме агенциите от отговорност, поехме ангажимент за това в рамките на бюджетната процедура да настояваме за разкриването на още един пост, пост на координатор. Парламентът се справи добре в това отношение, но не успяхме да се наложим по време на преговорите с съвета. Обещах на агенциите, както в хоризонталния доклад, така и в отделните доклади да настояваме за разкриването на щатна бройка на пълен работен ден за целите на координацията парламентът ще продължи да настоява за това. Ще се опитаме да убедим и съвет. В хода на освобождаването от отговорност подходих, както и миналата година, когато бях докладчик за другите органи. Най-важното е при освобождаването от отговорност да се запознае с предходните резолюции за освобождаване от бюджетна отговорност. Какви очаквания е имал тогава парламентът и какво са предприели агенциите в отговор на тези очаквания. Съставен е съответният списък от въпроси, като във всеки доклад се отразява настоящото положение. Има нещо много важно. Агенциите трябва да са наясно, че ние подхождаме сериозно към задачата си, че имаме политическо виждане за бъдещото им развитие и че искаме също да ги включим в процеса. Има и още нещо важно. При освобождаването от отговорност има някои неща, които за мен са важни. Това не са непременно въпроси, които имат отношение към бюджета или освобождаването от бюджетна отговорност в чисто технически план. Това са въпроси, които са важни според мен в политическо отношение. Основен такъв въпрос е какво смятат агенциите за планирането на бюджет, ориентиран към резултати. Във всеки един доклад поставям акцента върху това бюджетиране, ориентирано към резултати. Има и още един важен момент, върху който са се спирали преди и други докладчици, а именно как подхождат агенциите към конфликтите на интереси, към прозрачността, към връзките с обществеността, към отнасянето към подаващите сигнали за нередности? Има ли на вътрешно ниво в агенциите правила в това отношение? Има ли някакви проблеми? Опитах се да намеря отговор на тези въпроси по отношение на всички агенции трети момент, който става все по-важен за Комисията по бюджетен контрол. Става дума за персонала. Доколко ръководствата на агенциите се стремят към балансирано представяне на двата пола, например. За съжаление, все още има повече мъже на ръководни позиции в сравнение с жени, въпреки че жените със сигурност в някои отношения разполагат с по-голям капацитет. В една от агенциите, например, и тя бе по-скоро изключение, една трета от служителите бяха жени. Опитах се също да взема предвид още нещо, което е много важно лично според мен, а именно подобряването на работата на агенциите в дългосрочен план, що се отнася до благосъстоянието на служителите им. Предприемат ли се, например, някакви действия за намаляване на бро на болничните или за тимбилдинг? И във връзка с това направих анализ, например, на броя на дните, които служителите са отсъствали в отпуск по болест. Има и още нещо, което ме интересуваше още от самото начало, когато се проведе срещата в Парма през месец юли миналата година – Става дума за коефициента на корекции. Това е правило за преизчисляване на заплатите в зависимост от жизнения стандарт в държавата членка, където е седалището на съответната агенция. Поради този коефициент на коригиране някои места не са особено привлекателни като места за работа за потенциални служители на агенциите. Става дума, например, за държави от източна Европа. В някои държави от източна Европа служителите получават 60% от заплащането, което получават служители на агенциите, например в Люксембург или в Белгия. Според мен е наложително да се промени това правило. Мога да ви дам за пример Frontex. Frontex изпитва особено големи затруднения при набирането на нови служители – Така че взех предвид и този проблем в доклада си. Освен това, Брексит ще окаже въздействие върху някои агенции. Някои агенции са със седалище в Обединеното кралство. Става дума за Европейската агенция за лекарствата и Европейския банков орган. Има и някои други агенции, като проекта Галилео или проекта ГНСС, които имат представителства в Обединеното кралство. Водят се разисквания на политическо ниво за това къде следва да се преместят тези агенции. Европейският банков орган и Европейската агенция по лекарствата са две агенции, за които коефициентът за коригиране има значение. Проведе се проучване, например, сред служителите на Агенцията по лекарствата, което показа, че над 90% от служителите не биха се преместили. Интересуват ги неща като коефициентът за коригиране, това дали лесно се стига до съответното място, дали партньорите им, съпругите им, съпрузите им ще могат лесно да си намерят работа в новата държава. Всичко това са аспекти, които са от значение. А що се отнася до служителите на Европейския банков орган и Европейската агенция по лекарствата, сега е решено седалищата им да са в Париж и в Амстердам. Мога да си представя, че някои кандидатирали се държави, като например държави от източна Европа, не са особено удовлетворени, тъй като са пропуснали възможността да влязат в ролята на седалище. Сега ще се спра върху някои агенции по-отделно предлагам всички те да бъдат освободени от отговорност с изключение на ЕАСО. Европейската служба за подкрепа в областта на обежището. Това е една важна агенция, тъй като става дума за политиката на Съюза в областта на обежището бе проведено и заседание при закрити врата по въпроса за ЕАСО. Предлагам тя да не бъде освобождавана от бюджетна отговорност. Спирам се върху въпроса за ЕАСО в точка 5 и 6 от доклада си. Защо предлагам да не се освободи тя от отговорност? Причината е, че в момента спрямо ЕАСО се води разследване от страна на ОЛАФ. Според някои тези разследвания са много важни, според други не чак толкова. Господин Калдейра, например, не смята, че са от толкова голямо значение, но според мен разследванията имат в случая значение. Не мисля, че Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент може въпреки че се провежда разследване от страна на Олаф, да освободи ЕАСО от бюджетна отговорност. Ако в края на това разследване се установят сериозни пропуски, включително и в бюджетно отношение, то не мисля, че можем да си позволим нещо подобно. Трябва да сме внимателни. Доколкото знам, разследванията на Олаф ще приключат към края на това лято. Ще трябва, т.е. да се отложи освобождаването от отговорност на ЕАСО. Ще трябва да се проведе втори кръг през месец септември, който трябва да приключи по време на пленарната сесия през месец октомври. Тогава, вероятно, ще разполагаме вече с резултатите от разследванията на Олаф. Разискванията по въпроса ще се следят не само от представители на самата агенция, но и от журналисти, така че става дума за деликатен въпрос. ЕАСО е агенция, която върши отлична работа. Поддържам връзка с колеги, които са запознати с тази агенция. Става дума за колеги от Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред. Тази комисия работи активно с ЕАСО и високо оценява работата на агенцията. Опоменавам това в точка 27 от доклада си. Опоменавам активната роля на агенцията по отношение на производството за предоставяне на обежище в Гърция и Италия там много високо се оценява подкрепята, предоставена от ЕАСО. ЕАСО предоставя също така подкрепа и по отношение на механизма за релокация на кандидатстващи за обежище. ЕАСО също така допринесе и за по-своевременни, по-ефикасни действия в областта на политиката по отношение на обежището. При всички положения трябва да оценим всичко това. Отлага се освобождаването на агенцията от отговорност, но това в никакъв случай не е свързано с качеството на работата й или ангажираността на служителите й, както в Малта, така и в Италия, където работят договорно наети служители. Действително трябва да оценим работата, която върши тази агенция. Отлагането на освобождаването от отговорност не е свързано с качеството на работата й, а с това, че все още текат разследвания в ОЛАВ. Докато не са приключили разследванията, не можем да застанем на окончателна позиция. По въпроса за агенциите с седалища в държави, където се прилага коефициентът за коригиране. Имам предвид СЕПОЛ, БЕРЕК, ЕАСО, ЕОЛИСА, Фронтекс. Посветил съм отделен пасаж на тези агенции. Става дума за нещо, което излиза извън правомощията ни. Комисията трябва да преосмисли действащата система. А що се отнася до Европейския банков орган и Европейската агенция по лекарствата, настоявам преместването им в Париж и в Амстердам да протече гладко. Има проблем с Европейската агенция по лекарствата, който бе установен и през предходни години. Договорът за наем, сключен от ЕМА в Лондон, е със срок на действие до 2300 година. Т.е. Ема ще трябва да плаща найем в Лондон до 2300 година. Според мен тук при всички положения трябва да се намери решение, така че да няма финансови последици за европейските дънакоплаци. Не можем да си позволим агенцията да плаща найем в Лондон до 2030 година. Сега ще кажа и няколко думи от името на колегата Тарант за ЕФСА. Не съм се запознал все още с... Запознал съм се, извинете, вече с доклада. Установих, че Индрек е подходил много конструктивно, към освобождаването от бюджетна отговорност. Подобно и на докладчиците от предходни години, той отделя голямо внимание на онова, което е важно за органа за безопасност на храните, като например прозрачност, политика и политика по отношение на подаващите сигнали за нередности. Индрек обръща внимание на някои все още проблематични моменти, прави оценка и на постигнатото до тук. Сигурен съм, че и други колеги ще се включат по време на дискусията. Като цяло, според мен, докладът на Индрек е добър. Доколкото знам, преди две седмици той е бил в Парма, за да се свърже лично с директора на ЕФСА и неговия екип. Доколкото знам, срещата е била изключително конструктивна и ползотворна. Това бе най-важното за подхода, който възприех аз през последните месеци. Ще дам думата сега на докладчиците в сянка. Господин Сарвама от името на ЕНП. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми най-напред да поздравя докладчика за положения труд и трябва да подчертая, че беше много добре организирано всичко, по много делови начин. Съгласни сме с повечето неща, които се предлагат в проекто доклада за агенциите. Това, което е написано, е разумно. Те разчитат в голяма степен на препоръките, които се отправят от страна на Сметната палата също. По същество ние подкрепяме предложението на докладчика да се отложи освобождаването от отговорност на ЕАСО. Надяваме се, че резултатите от разследването на ОЛАФ ще станат известни преди края на лятото. Може да е малко досадно, но това прилича на списък на някои от важните констатации, които са направени според нас. Затова позволете ми да започна с допълнителните, допълнителният пост или работно място за мрежата на агенциите. Това е много важно за по-добрата координация и комуникацията между агенциите. Това, което ще кажа, не се отнася за освобождаването от отговорност за 2016 конкретно, но мнозина от нас е, имат желанието тази процедура да бъде ускорена, тя да се провежда на по-ранен етап през годината. Това би помогнало в това отношение, за да може мрежата от агенции да продължи да работи. Може би също на по-ранен етап трябва да се публикува и въпросника на Европейския парламент. Ние искаме да се обърне повече внимание на а, ролята на мрежата от агенции. Например, при разглеждането на възможности за альтернативно финансиране за агенциите и за подготовката на следващата многодишна финансова рамка. Необходимо е да има в това отношение по- добро сътрудничество между мрежата и комисията. Искаме също да се подчертае в по-голяма степен ролята на агенциите в дискусиите с комисията по отношение на преговорите за Брексит и да се минимизират последиците от това неприятно събитие. Съгласни сме с докладчика, че има развитие, що се отнася до сътрудничеството между агенциите за съвместни възлагания на а, обществени а, поръчки, но повече може да се направи, затова искаме да се насърчи по-добра координация от страна на мрежата. Призоваваме настоятелно агенциите да приложат изцяло бюджетиране, базирано на резултатите, също да се отчитат реалните резултати и последици. Относно средствата, които се прехвърлят за следващата година, това остава общ проблем. Бихме искали да има балансиран подход, така както подчертава и докладчика. Ние подкрепяме искането на докладчика за по-ясно планиране и за докладване на многогодишните операции. Ние считаме, че агенциите трябва да разгледат възможността да използват диференцири... диференцирани а, финансови средства там, където а, се предлага това от Сметната палата. Също коефициентите за корекция. Ние разбираме притесненията на агенциите в това отношение, в известна степен можем да се съгласим с това да се предприемат мерки, за да се преодолее това предизвикателство. Считаме също, че тези коефициенти могат да се изчисляват по такъв начин, че да бъдат по-стимулиращи за кандидатстващи за работа от държави, които имат високи доходи. Трябва също да подчертаем, че тези коефициенти са свързани с възможностите, свързани с покупателната способност в съответните държави. Затова е необходимо да се намери балансирано решение. Относно намалението на персонал, което беше договорено между институциите, ние подкрепяме докладчика, че не беше лесно да се приложи хоризонтално това искане, ние бихме искали да се приложат по-диференцирани подходи, да се отчетат предизвикателствата пред децентрализираните агенции, тъй като те са много различни, поради което е необходимо да се диференцира подхода. Гледната точка на докладчика относно прозрачността също отчита развитията през последните години. Това е добре да се подчертае. Що се отнася до комуникацията и до видимостта пред обществеността, по-добрата видимост на агенциите. Тук ние подкрепваме докладчика за това, че има подобрение в това отношение. И на последно място, ние също сме съгласни с докладчика за това, че административната тежест, свързана с аудитирането е прекалено голяма за агенциите, затова при следващото преразглеждане на финансовия регламент може да се изясне в по-голяма степен възможностите за делегиране. Съжалявам, но няма нищо негативно, което бих могъл да кажа за работата по освобождаването от отговорност за тази година. Благодаря Добре е, че чуваме толкова много комплименти днес след обед. Това е добре от начало на седмицата. Пропуснах само да кажа, но искам да го кажа за протокола. Това е една от най-важните работи на Комисията по бюджетен контрол за годината. И е само 20% присъствие тук. Аз също не участвам на всяко заседание, на комисията, но когато имаме сериозни въпроси, които обсъждаме, нека да има по-голямо присъствие. Председателят, да, това е уместно. Господин Неджми Али от името на Алде. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Аз също искам да поздравя господин Стайс, господин Тарант за подробният и цялостен доклад, свързан с агенциите. Той обхваща широк спектър от въпроси, които са анализирани. Хоризонталният доклад, който е свързан с изпълнението, финансовото управление, контрола. Има също своите положителни страни. Искам да споделя някои бележки, да направи някои предложения за допълнения. Първо, обхватът и структурата на доклада са удачни за представенето на дейността на агенциите за 2016 и включват най-важните аспекти на тяхната дейност. Има конкретни глави, които са свързани с бюджета, финансовото управление и сътрудничеството между агенциите, с останалите институции, с конкретен акцент върху економичността, ефективността, ефикасността в дейността на агенциите. Дава се обща представа за тях, това за 2016. Агенциите и усилията, техните служители и с бюджет близо 3,4 милиарда са видими в държавите членки и се отразяват върху политиките, върху вземането на решения, изпълнението на програми в сфери, които са от особена важност за европейските граждани. Това, което е представено в доклада, към него искам да приложа да се добави научни изследвания, економически и парични въпроси, и свързаните с тях е, заетост и социален напредък. През 2016 година имаше увеличение на бюджета и на броя на служителите, повечето агенции. Трябва да подчертаем новите задачи, които проистичат от е, предизвикателствата пред Европейския съюз за годината, която се визира. Що се отнася до броя на агенциите, ако видим е, какъв, каква е таблицата в анекса, и на другите органи за 2016. Там се вижда 41 структури, 32 са децентрализирани агенции, 6 изпълнителни агенции и 3 други органи. Бройката е, и за бюджета и за служителите обхваща тези 41 структури, но ние трябва да дадем освобождаване отговорност само за децентрализираните агенции. Затова считам, че трябва да унифицираме методологията с тази на Сметната палата. Що се отнася до принципа за това бюджетът да се подготвя за всяка отделна година, това е въпрос, който засяга всички агенции поради многогодишния характер на програмите на повечето агенции. Трябва да имаме предвид, че в такъв случай тези прехвърляни на средства от година за година не са нещо лошо и трябва да се отчитат по подходящ начин от Сметната палата. Възлагането на обществени поръчки остава един от основните проблеми за повечето агенции, но трябва да се прави разлика между лошото изпълнение в тази сфера и някои нередности, дължащи се на извънредни ситуации, например свързани с значителни външни или вътрешни заплахи за сигурността а, и реда в а, Съюза като цяло. Ние приветстваме създаването на група за борба срещу измамите в мрежата от агенции, но докладът трябва да се представя а, в конкретни срокове пред парламента трябва да се прави в доклада количествен анализ на направеното за предотвратяване на корупция и за измами в агенциите. Ние също подкрепяме отлагането на освобождаването от отговорност за ЕАСО, но трябва, трябва да дадем срок за това, кога очакваме доклада от ОЛАФ, както беше казано вече от господин Сарвама. Това може би ще стане а, преди края на лятото, т.е. в началото на септември трябва да разполагаме с доклада, за да можем през септември и октомври да включим въпроса отново в дневния ни ред. Благодаря ви. Последният докладчик в сянка е Барбара Капел. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да поздравя докладчика който има много широки познания, много голям опит. Това е видно от докладите му. До голяма степен мога да ги подкрепя. Одобрявам категорично идеята за отлагане на освобождаването от бюджетна отговорност на ЕАСО, но съм съгласна и с колегата Неджми, че трябва да има конкретни срокове. Искам да се спра по-конкретно върху мрежите на агенциите. Това според мен е особено важно. Ежедневната ни работа показва колко е важно междуинституционалното сътрудничество, какъв потенциал за полезно взаимодействие има в него. Мисля, че в бъдеще това взаимодействие трябва да бъде оценявано по много конкретни критерии. Мога да ви дам един пример – сигурността на данните, защитата на данните, киберсигурността. Три агенции работят в тази област – ОЕРЕС, Acer и ЕНИСА. Мисля, че тук трябва да работи много активно за създаването на мрежи, от агенции, така най-ефикасно ще се използват европейските средства, ще се постигнат и максимално добри резултати по линия на взаимодействието в мрежи от агенции. Трансферът на средства може да бъде обвързан с междуинституционалното сътрудничество. Ако направим това, то вероятно ще можем и да разработим критерии за измерване на ефикасността на такова сътрудничество. Брексит действително е сериозен проблем. Аз съм докладчик в сянка за Европейския банков орган. Много е голям проблемът с найема, който трябва да се плаща в Лондон до 2030 година по сключения до тогава договор. Много ще е сложен въпросът и ще бъде следен и от медиите. В бъдеще по отношение на агенциите, според мен, когато се сключват договори за найем на недвижимо имущество в по-дългосрочен план, ще трябва да предприемаме предпазни мерки. Трябва, например, да се предвиди максимален срок на действие на подобни договори, за да не се стига до положението, до което се стигна с Европейския банков орган. Трябва да си извлечем необходимите полуки и в бъдеще да действаме по-ефикасно. Uh, Господин Здеховски. Я бих chtěl říct, že благодаря, госпожо председател. Като че ли освобождаването от бюджетна отговорност на агенциите е цяла наука. Когато човек работи по него, едва ли не придобива докторска степен – Мисля, че би трябвало колегите да присъстват по-многочислено, когато обсъждаме освобождаването на агенциите от бюджетна отговорност. Всички трябва да участваме в дискусията, защото тя наистина е много важна. Аз самият две последователни години бях докладчик в сянка с агенциите. Мога да кажа, че много от упоменатите в докладите теми проблеми бяха до някъде решени, именно защото ние в миналото бяхме настроени критично. Когато докладчикът или докладчикът в сянка не отправят никаква критика към агенциите, то няма да се промени нищо. Всяка година ще провеждаме една и съща процедура. Мисля, че трябва да отправим критика към Европейската комисия, тъй като има географски дисбаланс. Следя въпроса с агенциите, откакто съм член на Европейския парламент. Повечето от тях имат, искат седалищата им да са в Западна Европа. България, Румъния, Харватия не са седалища на агенции. агенциите са над 30. Агенциите са над 30 Държавите членки са 27. Защо не се въведе някаква промяна? Не става дума за това къде ще е седалището на тази или онази агенция. Става дума за прозрачността. В докладите си за освобождаване от отговорност постоянно говорим за това, че агенциите трябва да се популяризират. И действително в продължение на 2-3 месеца се предприемат такива мерки, например по социалните медии, но там нататък не се действа систематично. По-систематично действат само някои агенции, като например Европол – повечето агенции са по-активни в социалните мрежи, например, когато тече процедурата за освобождаване от отговорност. И мисля, че това трябва да се промени. Тази година посетих Eurofound. Били ли сте някога в седалището на Eurofound? Една прекрасна сграда, намираща се в голям парк. Това е замък, намиращ се в голям парк в Ирландия. Но това е един скъпоструващ недвижим имот. Защо, например, не се инвестира в много хубави сгради, например в Солун? Защо ги оставяме да се разпадат? По въпроса за прозрачността на ниво ЕАСА. Тук има друг проблем, според мен. Защо не може пряко да се наемат хора по време на мисии? Огромен е също така и проблемът на ниво управление на агенции. Според мен комисията тук трябва да се намеси. Освен това има големи проблеми и с договорите за найем на места. Освен това, ако не сме в състояние ефикасно да популяризираме работата на агенциите, то не бива да ни очудва евроскептицизмът. Не бива да ни очудва това, че хората не разбират какво всъщност прави Европейският съюз. Надявам се, че колегата ще обърне внимание на този проблем в доклада си. В немалко държави членки, като Гърция, Полша и други, е изключително сложно взаимодействието с съответната държава. Изключително трудно е да се решат дори банални проблеми. Просто десива. А... Като, например, проблеми с инфраструктурата. Няколко думи за мрежата на агенциите. Според мен това е много добра възможност за популяризиране на работата им. Огромен потенциал има в тази мрежа. Ако направим сравнение между настоящото положение и положението от преди 3 години и половина, можем да кажем, че е постигнат огромен напредък. В рамките на тази мрежа съвместно се набират служители, съвместно освен това се придобиват услуги. Мисля, че това е един изключително голям напредък. Благодаря на колегите, които през изминалите години работиха толкова активно в тази посока. Съжалявам, че се изказвах така надълго и на широко, но по първата точка спестихме време, което трябваше да използваме. Освен това и агенциите са много. И последният докладчик в сянка е Денис Дейон. Dank u wel, voorzitter. En ook om even iedere twijfel weg te nemen. Bij... Благодаря, госпожо председател. Не бива да има каквито и да било съмнения във връзка с значимостта на агенциите. Естествено, работата им е важна, значима. Докладчиците и докладчиците в сянка на парламента могат да я направят по-видима. Темата наистина е изключително важна. Много съм удовлетворен от докладите на Барт Стас. Имам обаче и някои въпроси. Повече въпроси имам, отколкото миналата година, трябва да кажа. Има нещо, което е напълно разбираемо според мен, а именно, че към момента не можем да освободим ЕАСО от бюджетна отговорност. Не можем да го направим, тъй като има проблеми с управлението. Ще видим как ще се развият нещата тук по-нататък. Но трябва да кажа няколко думи и за докладите за другите агенции. Да вземем за пример Европейският институт за иновации и технологии. В този доклад, още в първия пасаж, докладчикът посочва, че е особено загрижен – тъй като все още не са изпълнени препоръките на Сметната палата за периода от 2012 до 2015 година. Институтът все още не е предприял коригиращи мерки. В този и в други доклади се упоменават нередности. Къде теглим в такъв случай чертата? Кога освобождаваме от бюджетна отговорност и кога не? Ако агенцията не е предприела коригиращи действия, то можем и да не я освободим от отговорност. Още нещо за видимостта на агенциите. Като цяло, агенциите естествено са по-популярни в съответните държави членки. Но ако попитате един холандец къде е седалището на Евроюст, то вероятно няма да получите задоволителен отговор. Колко са хората в Малта, например, които знаят къде е седалището на онези агенции, които не са със седалище в Малта? Става дума за структурен проблем, който ще обсъдим и на ниво междуинституционална работна група. Имам предвид Европейски орган за безопасност на храните, за сертифицирането на нови хранителни продукти от страна на този орган или на нови химикали от страна на Европейската агенция за химикалите. Това са въпроси, които са много важни за гражданите. а нагласите на гражданите не винаги са много положителни, което според мен е голям проблем. Има агенции, които установяват взаимодействие с други агенции, работейки в своята област. Това е много добре, според мен, но Полицейската академия, например, е в Австрия, а Европол е в Хага. Това за гражданите е неразбираемо. Винаги, когато говорим за освобождаването от бюджетна отговорност, трябва да обръщаме внимание и на този въпрос. Разбира се, може да се отправят препоръки към агенциите. Те могат да предприемат действия, но онези, които трябва да се намесят, според мен са съветът на министрите и комисията. Няколко думи за финансирането. Тук като че се наблюдава положителна тенденция. Някои агенции, например, се финансират от такси което е положително. Но таксите не се предоставят директно на агенциите. Финансирането се предоставя от бюджета Има и още нещо във връзка с което съм много загрижен. Предвижда се реализиране на економии от разходите за персонал. Все по-често се назначават външни експерти, което не допринася за реализирането на економии, не допринася и за постигането на целта от съкръщаване на персонала с 5%. Парламентът може да обмисли варианти. Много е странна тази система на преразпределяне между отделни агенции, тъй като става дума за експерти. Една агенция не би могла непременно ефикасно да се възползва от експертите на друга агенция. Необходимо е според мен да се разкрие щатна бройка на пълен работен ден за целите на координацията. В противен случай ще има проблеми. Няколко думи за компетенциите на мрежата от агенции. Ако възникне някакъв проблем, то мрежата спокойно може да каже Агенциите са самостоятелни структури. Ние можем единствено и само да улесняваме комуникацията между тях. В Холандия, например, съдиите са независими, но на техническо ниво, на координационно ниво, в съдебната власт действа мрежа, чието мерки са със задължителен характер. Мога да се изкажа и много по-подробно, но за сега ще се въздържа. Исках да кажа няколко думи по отделни доклади. Няма да го направя, ще се спра само върху общия доклад. Според мен, Европейската сметна палата не е направила достатъчно преки проверки в агенциите. Със сигурност провеждането на подобни непосредствени проверки, ако се извършва от Европейската сметна палата, отнема много време. От друга страна обаче, ако не се правят такива проверки, това може да се отрази на репутацията на агенциите. Ще внеса изменения по въпроса. И не на последно място, многогодишната финансова рамка. Тя ще бъде обсъдена от държавните и правителствени ръководители. Ще бъде обсъдено по-разумното и ефикасно разходване на средствата. И във връзка с това ще възникне въпросът, например, необходими ли са две седалища на Европейската железопътна агенция, единствено и само защото съветът в един момент е взел такова решение. Мисля, че по въпроса за многогодишната финансова рамка държавните и правителствени ръководители трябва да подходят по-рационално. Вината не е у агенциите, виновни са правителствата, които са взели такива решения. Ще разгледаме темата и малко по-късно. Нека да приключим сега процедурата по освобождаване от отговорност на агенциите. Тук е господин Саймън Мордю от Генерална дирекция Холм. Той отговаря за ЕАСО. Нямаше конкретни въпроси към него, но ако вие като докладчик бихте искали да чуете заместник генерален директор, може да го чуете. Няма какво да добавя. Докладчикът засегна внимателно една деликатна тема съгласен съм с препоръките и доклада. Благодаря. Барт, имаш думата за заключителни думи. Ja, dank voor, eh, voor, voor alle positieve eh, opmerkingen uit. Ehm, ik ga misschien... Благодаря, Мартина. Благодаря на колегите за много положителните бележки. Нека се спра по-подробно върху някои моменти, особено върху това, което каза Денис. Докладът на Олаф за ЕАСО. Той ще трябва да бъде изготвен още преди лятото. Разбира се, установил съм и неофициални контакти с Олаф, но ние не можем да му предписваме кога да публикува доклада си. Знаем, че Олаф работи много активно по въпроса. Ще трябва да отложим освобождаването от бюджетна отговорност на ЕАСОМ през втората или третата седмица на септември, когато започне следващият етап от освобождаването от бюджетна отговорност. Със сигурност ще имаме и повече яснота от страна на ОЛАФ. Когато през месец септември започне следващият кръг от освобождаване от бюджетна отговорност, ОЛАФ ще може и да ни каже дали можем да продължим или не и дали евентуално ще трябва да откажем освобождаването от бюджетна отговорност. Не можем обаче да предписваме на Ола в рамките на какви срокове да си свърши работата. Аз съм уверен, че Олаф ще направи каквото е необходимо. Сега трябва да си сложа очилата. Отбелязал съм си нещо, което не мога, за съжаление, да разчита. Връщам се на това, което каза Денис. Той каза, че не подхождаме пропорционално. Отлагаме, например, освобождаването от бюджетна отговорност на ЯСО. За някои други агенции пък имаме някои бележки и критики. Въпреки това ги освобождаваме от бюджетна отговорност. Основателен е този коментар. Мисля, че докладчиците в сянка трябва да се договорят за това къде се тегли чертата. За мен червената линия в случая бяха разследванията водени от Олаф. А във връзка с някои други агенции имах някои съмнения – в случая човек се ръководи от мнозинството в политическата си група. По отношение на тези агенции имах усещането, че политическата ми група ще ме подкрепи. На 1 март, когато разполагаме с всички изменения, ще можем да обсъдим въпроса още веднъж. Ще видим къде ще трябва да теглим чертата. Благодаря на Денис за коментара му. По въпроса за популярността на агенциите. Често използвам тази формулировка. Говоря за видимост или популярност, но може би не това е правилната дума. Агенциите са популярни сред хората, когато тези хора или въпросните структури работят в конкретната област. Онези, които, например, се занимават с политиката в областта на обежището, са добре запознати с работата на Фронтекс и ЕАСО. Онези, които работят в областта на безопасността на храните, осъзнават колко са важни разискванията за работата на Европейския орган за безопасност на храните. Същата което въжи и за Европейската агенция по лекарствата. Има определени целеви групи, които се занимават с работата на отделни агенции. Сред тези целеви групи агенциите са много видими и много популярни. Създаването на клъстери от агенции, работещи в една и съща област, като например Полицейската академия, Фронтекс и Европол, и фактът, че тези агенции са със седалища в различни държави членки. Да, този въпрос наистина трябва да бъде обсъден, но не спада към нашите правомощия. Ако бъде внесено изменение по въпроса, ще можем да го обсъдим. По въпроса за коефициента за коригиране на заплатите, този въпрос се обсъжда в отделните парламентарни комисии. Обсъжда се, например, в комисия ЕНВИ, чийто член съм аз. съгласен съм с Денис за това, че трябва да има ясна граница. Трябва да има ясна граница по отношение на таксите. Когато се събира някаква такса, не трябва да има пряка връзка между размера на таксата и значимостта, която се придава на дадено досие. Според мен е правилно това, което предлага Дениса, именно размера да се определя от комисията и таксите директно да се предоставят на агенциите. По въпроса за съкръщаването на персонала с 5% и въздействието на тази мярка, тя бе обсъдена на срещата на агенциите, в която участвах и аз. В резултат от това се наемат прекалено много външни експерти, и тук с удоволствие ще възприема вашите препоръки. По въпроса за мрежата от агенции и координацията на агенциите помежду им. Тук, може би, в хоризонталния доклад трябва по-добре да очертаем правомощията на тази мрежа, така както си ги представяме ние. Това със сигурност ще е от полза за по-нататъчните разисквания. Последния път, когато обсъждахме този въпрос, съветът бе много сдържан. По въпроса за многогодишната финансова рамка. Съгласен съм с онова, което казахте. И последното е нещо, което съм си записал, но за съжаление не мога да разчита. Накрая искам специално да благодаря на ЕФС. Към момента ЕФС отговаря за координацията. Отлично се справя с задачата си. Сигурен съм, че в момента ме слуша директорът на агенцията в Парма. Благодаря му за отличната работа. Благодаря и на всички онези, които ми помагаха при изготвянето на докладите. Благодаря на Сесил. Тя се присъедини към нашия екип, когато току-що бяхме започнали работа. Сесил изключително усилено работи заедно с мен, както и с Роко, Роби и Роберто. Това са съветниците в моята политическа група. Сесил подходи изключително ангажирано, много строго, винаги ни напомняше за сроковете. Благодаря и за много усилената и ефикасна работа. Благодаря и за нейната компетентност. Благодарение на Сесил успяхме да се справим в рамките на предвидения срок. Това бе първият голям проект, по който работи тя в Комисията по бюджетен контрол. Благодаря много на Сесил, на Роко и на Роберт. Благодаря ти, Барт. Изключително интересна дискусия, за която ви благодаря. Нека да уведомя госпожа председателя, че всички се оплаквахме от слабото присъствие на поределнишкото ни заседание. Темата изискваше по-голямо присъствие. От друга страна пък, както Барт каза в самото а, начало, трябва да има и по-добър баланс в агенциите, а днешния баланс тук сред нас е достатъчно добър. Като обикновено, винаги вземаме предвид най-добрите. Аз участвах на две събития, организирани от председателя Таяни и а, нямаше как да се присъединя към вас в началото на работата на комисията. Продължаваме работата си между институционална работна група за агенциите. Нека да не губим излишно време, да не обсъждаме неща, които така или иначе няма да се приложат. Нека да видим дали тази работна група ще има малко по-различна съдба от предишната. Денис Де Йонг участва в работата на тази междуинституционална работна група. Нека да го чуем. Благодаря, госпожо председател. Доста болезнена тема засягаме тук. Аз бях представителя на Комисията по бюджетен контрол. Участвах в работата на междуинституционалната група. Виждате пред вас препоръките на тази група. Те са включени като приложение в работни към работния ред за работата ни днес. Би било добре, ако комисията вземе предвид различните оценки и препоръки. Изключително обогат впечатляваща беше дискусията ни в междуинституционалната работна група, но не достигнахме до конкретни резултати. Констатирахме извършения тази година напредък, нещо на което мога да се спра, ако проявяват интерес. Засегнахме въпроса за съкръщаването на персонала – Изключително интересна а, тема. Също така и мандата на работната група. Препоръките са за групиране на агенциите. Имаше и предложения по отношение на мандата им, както и предложения за увеличаване на ефективността от тяхната работа. Необходимо е да се достигне до някакво компромисно решение с държавите членки. Никой обаче не би искал да отворим отново котията на Пандора. Всички погледи са отправени към Европейската комисия и очакваме тя да предприеме нещо. В тази сложна материя. По време на предишната ни дискусия дадохме няколко красноречиви примера. Разгледахме различни е, теми, които бяха повдигнати от Барт Стас, а именно запитахме се не трябва ли да групираме е, работата по отношение на вътрешните работи и правосъдието може да компенсираме по някакъв начин Малта. Едва ли обаче тази тема ще фигурира в дневния ред на държавните и правителствени ръководители. Те все пак някога ще трябва да се занимаят с темата, въпреки че очакванията ми за резултата са песимистични. Бе организирано и техническо заседание – Необходимо е да се обсъди персонала на агенциите, таксите, финансовите аспекти. На техническото заседание разгледахме също така въпроса за бюджетните органи, които трябва да освободят от отговорност агенциите. Тук не става въпрос само за освобождаване от финансови задължения, а също и за освобождаване от отговорност по отношение на прозрачността. Важна е репутацията на тези агенции. Необходимо е да преразгледаме критериите си за освобождаване от отговорност. Това може да бъде направено в бъдеще. Казахме също така, че таксите, вместо да преминават през общностния бюджет, трябва да бъдат събирани директно от агенциите. Но този въпрос ще продължи да бъде обсъждан. Обсъдихме също така пилотните проекти по отношение на гражданската авиация, ЕАЗа. Европейската комисия беше изготвила качествени критерии, които трябваше да позволят да се провери дали тази агенция зависи само от таксите. Агенцията трябва да бъде независима от европейския бюджет. Бяха направени различни препоръки. Казахме включително, че тази агенция трябва да бъде client-friendly. В това понятие не виждам нищо свързано с безопасността в въздухоплаването. Имахме, поддържахме кореспонденция с комисаря Георгиева, но така и не получихме някакъв полезен отговор в това отношение. Опитахме се да следваме бюджетните насоки в рамките на работата на групата. Както каза председателката, заседавахме редовно, положихме доста усилия за да успеем да разберем и какво прави Европейската комисия в това отношение. Бих искал да помоля малко по-сериозно да се занимавам с темите, които цитирах. Благодаря. Благодаря на господин Де Йонг. Действително, огромен труд сте положили. Разгледахме подробно работата на агенциите и получихме полезна информация за тях. Все още обаче не можем да вземем решение по отношение на сливането на една, две или повече агенции не можем да вземем решение относно намаляването на тежестта при управлението на агенциите. Жалко е, защото разполагаме с цялата необходима информация и въпреки това не успяваме да излезем с конкретно решение. Още от Испанското председателство разполагаме с документ в това отношение. Работихме действително усилено и сме способни да излезем с добре обосновано решение от гледна точка на бюджета и въпреки това не го правим. Жалко е, че не можем да вземем конкретни решения заедно с съвета. Благодаря ви и ще трябва да продължим работата си в тази насока. И непрекъснато ще изваждаме на дневен ред темата. Ще продължаваме да бъдем амбициозни в това отношение. Действително жалко е, че не можем да разчитаме на нашия партньор. Ами, с това ще приключим за сега. Не знае някой дали би искал да вземе думата. Ако не, в такъв случай, добре, запознахме се с доклада. Сега въпросът е да видим какво ще последва тук нататък. Може би пък да напишем писмо Денис, имаш ли някакво предложение относно процедурата? Какво бихме могли да направим с тези препоръки? Имаш ли някакво предложение за писмо, което да отправим до председателя на съвета? Благодаря. Според мен, Работата на междуинституционалната работна група трябва да приключи през юли. Бихме могли да изпратим писмо на координаторите, за да знаем какво можем да очакваме. В писмото може да очертаем някои приоритети. Несъмнено, това е най-ефективният метод на работа от тук нататък бихме могли да направим и връзка с многогодишната финансова рамка, нещо, което не направихме в а, а, работата ни по време на междуинституционалната работна група, госпожа Михайлова. Hi, um, no, I'm here available to... Аз съм на ваше разположение, ако имате въпроси. няма какво да кажа, освен, че Европейската комисия се радва на работата на трите институции. Трите институции се споразумяха относно препоръките. Приветстваме факта, че сега Европейския парламент ги подкрепя, Европейската комисия ги подкрепя. Насърчаваме и съвета да го направи бързо. Ja, also die Frage war, wie die Empfehlungen jetzt umgesetzt werden, in welchen Zeitabständen? Да. Въпросът сега е как ще се прилагат тези препоръки, в каква времева рамка. В препоръките не се предвижда никакъв график. Те се отнасят до трите институции, до агенциите. Няма конкретен график, но разбира се, ние сме на ваше разположение. Ще ви докладваме за напредъка в рамките на бюджетната процедура. Ще действаме по този начин. Няма конкретни дати посочени в нито една от препоръките. Следващото заседание на групата ще се проведе през юли тази година. Тогава трите институции ще а, трябва да обсъдят напредък. Ja, danke. Das ist ja großartig. Wenn es keinen Zeitplan gibt, dann hindert uns ja. Добре. Чудесно. Ако няма посочени конкретни дати, можем да започнем работата още утре, нали? Къде е проблема? Какъв е проблема да започнем утре, след като не се предвижда нищо конкретно? Бихте ли обяснили? So the, the group agreed at a... На последното заседание на групата бе взето решение, че това е в съответствие с процедурите на всяка институция. Всяка институция ще трябва да подкрепи препоръките и когато те бъдат подкрепени от трите институции, междуинституционалната работна група ще може да ги а, одобри. Парламента го направи, комисията го направи, но съвета все още не е подкрепил тези препоръки. Ja, prima. Dann gehen wir aber jetzt davon aus, dass Sie schon mal bienenfleißig hinsetzen und sich überlegen, wie man es umsetzt und dass Sie dann auch ein Zeichen. Да, Предполагам, че там някъде има служители, които подготвят прилагането на препоръките, за да може всяка една институция да знае какво да прави с оглед прилагането на препоръките. Вече 10 години чакаме. Крайно време е да имаме някакъв конкретен график на работа. Вие как мислите? I can only reiterate that... Мога само да повторя, че нито една от препоръките не предвижда никакво задължение за докладване. Европейската комисия ще уведоми бюджетните органи в рамките на бюджетната процедура относно работата, която извършва. Препоръките са изготвени по начин, който бе одобрен от трите институции. Сега трите институции трябва да одобрят препоръките. Имаме препоръки, но там график няма. Ja, genau. Also, ja. Aber die Recommendations sagen ja, äh, genau. Also, das. Чета тук препоръките и виждам, че се казва сливането, трансфера на задачи, да, няма нищо конкретно, но ако искаме да направим нещо, можем да го сторим. Затова е важно Европейската комисия да продължи да работи и да излиза с предложения. Вие готови ли сте да продължите да работите, за да оформите по някакъв начин тези препоръки. Някой трябва да го направи. Не може да стоим а, с кръстени ръце и да чакаме някой да се размърде. Европейската комисия трябва да направи нещо, ако искаме напредък. Трябва да излезете с предложение. А ако вашите предложения не бъдат одобрени, тогава можем само да недоволстваме. Препоръките са изготвени по такъв начин, че те трябва да бъдат взети предвид от всяка една от трите институции. Разбира се, че ние ще работим от наша страна. И ще излезем и с предложение. Genau, also gut, Dennis, jetzt habe ich, im Juli gibt es diese Arbeitsgruppe. Das heißt, bei unserer ersten Sitzung im September. Dennis, заседание на групата през юли. Това означава, че на първото ни заседание през септември ще може да впишем в точката в дневния ред. До тогава Европейската комисия ще трябва да е подготвила следващите етапи на базата на вече договореното. Можем ли да действаме по този начин? Да. Това, което каза Европейската комисия, показва, че е важно да представим нашата позиция преди заседанието през юли. Не трябва просто да казваме съгласни сме с препоръките. В работната група се договорихме а, за някои неща и аз очаквам цитираните днес теми да бъдат взети предвид от Европейската комисия и Европейската комисия да ни изпрати допълнителна информация преди заседанието на Междуинституционалната работна група през юли. Председателката. Добре, ще се опитаме да намерим някакъв слот през май месец. Ще поканим генералния директор и тогава, заедно с Европейската комисия, ще обмислим следващите етапи. Говоря за месец май. Тогава ще обсъдим приложението на препоръките. С това всички сме съгласни относно работата ни от тук нататък когато поканим генерален директор, това не винаги е добър сигнал. Надяваме се генералния секретар да дойде лично. С това приключваме тази точка от дневния ред и продължаваме нататък към съвместните предприятия. Докладчик е господин Хейс. Заповядайте. Благодаря много, госпожо председател. Искам да направя няколко по-общи бележки, преди да премина към конкретните съвместни предприятия, които са обект на обсъждане тази година. Трябва да се разбере, че този процес се базира на доклади на Сметната палата, които излизат всяка година. Ние се опитваме да анализираме какъв е резултата от тези доклади, какъв е резултата от изслушванията, които провеждаме. И в докладите, които са пред вас, се опитах да покажа по най-добрия възможен начин добрите и лошите страни, без никой да се чувства като жертва на негативен доклад. Аз никъде не съм предлагал да не се дава освобождаване от отговорност. Точно обратното, във всеки от докладите аз предлагам освобождаване от отговорност, но правя някои бележки. Важно е също да подчертая колко важно е това за економиката като цяло в сферата на научните изследвания, иновациите и заетостта. Тук ако погледнем календарната година, за която се отнасят тези доклади, а именно 2016 година, ще установим, че става дума за бюджет за всички съвместни предприятия в размер на 1,8 милиарда и това е резултат от сътрудничество между обществения публичния сектор и частния сектор. Също се отчита и процедурата, която следва след излизането на докладите на Сметната палата. Ние искаме да хвърлим светлина върху добрите резултати, които са постигнали ти, това, което е направено добре, или пък сферите, в които би трябвало да се постигне значително подобряване. Става дума за 1,8 милиарда евро, което е малко под 3% от общия бюджет в многогодишната финансова рамка. Въпреки, че някои от тези съвместни предприятия съществуват отскоро, въпросите, които възникнаха в доклада, са конкретни за тези съвместни предприятия. Целта ни е да обърнем внимание върху системите за вътрешен контрол, да видим какво може да се подобри в това отношение в бъдеще. Някои от съвместните предприятия може би ще бъдат разочаровани от формулировките, които съм включил в доклада, но е, мисля, че е важно да говорим ясно за това какво работи и какво не работи. Това не трябва да се разглежда като някаква ужасна критика, а как да се подобрят системите за контрол в бъдеще, като се има предвид за колко много средства става дума. Аз ще внеса някои допълнителни изменения по някои от докладите, свързани с грешки допуснати в някои от първоначалните доклади на Сметната палата и също отчитаме това, което беше чуто по време на изслушванията, които проведохме. В доклада ние подчертаваме, че трета година поред а, средствата са под 27% от а, прага. Ние ще очакваме подобрение следващата година. Подчертавам също, че приноса на сектора трябва да достигне нивото, което се очаква и това е въпрос, който се подчертава. Има също значително забавене към плащания към някои клиенти, като малки и средни предприятия и университети. Освен това се искат допълнителни пояснения от съвместните предприятия за това, защо се е стигнало до подобно забавене. И аз ще се опитам да отразя това в измененията, които ще внесам по електронни компоненти и системи Excel. Само 24 от 28-те държави, участващи в този проект, са направили вносни, вноски. Подчертавайки този факт, ние обръщаме внимание на факта, че държавите, които участват, трябва да дадат по-голям принос, за да имаме добър резултат. Относно Shift to Rail, това е първата година, в която се иска освобождаване от отговорност. Аз изразявам в доклада ми някои безпокойства, свързани с стратегиите за борба с измамите, като отчитам постигнатия напредък по стратегията за конкретната година. Също Fusion for Action – сроковете, свързани с изпълнението на този важен проект. Около 15 години е срока. Аз разбирам защо има забавене, но мисля, че трябваше да се подчертае този факт на забавенето, имайки предвид, че ще се извиска значителен принос в бъдеще относно разходите за изваждане от, извеждане от експлоатация също бяха очертани по време на изслушванията. Приветствам стратегията за борба срещу измамите за 2016 година относно Сезар, безопасност на мазокоплаването. Участващите трябва да направят парични вноски в размер на 1,7 милиарда, но такива не са направени. Все още е на раден етап проекта. Ние много внимателно ще следим процедурата за едните години. Относно чисто небе, около 800 милиона трябва да бъдат вноските, които да направят участниците, но само половината от тях са направени. Относно биологичните производства, все още не са приключени сметките и приноса на участниците за 2016 година, затова не можем да дадем ясна картина на ситуацията. Във всички доклади се опитах да посоча какво може да се подобри както и това какво е значимото и къде са постигнати значителни подобрения. Целта е да получим една добра представа за ситуацията. Аз никъде не предлагам да не се освобождават от отговорност тези съвместни предприятия, точно обратното, но е важно, че трябва да се подчертае там, където е необходимо да се извършат някакви подобрения да бъдат посочени ясно. Изслушванията бяха много полезни, те допринесоха за това да достигнем до определени изводи. Благодаря на колегите. Господин Сарвама има думата. Благодаря, госпожа председател. Съвсем накратко, позволете ми да поздравя докладчика, господин Хайс. Мисля, че е много важно да използваме съвсем ясен език в докладите. Радвам се, че той подчерта този факт. Не е необходимо на това да се гледа като на несправедлива критика, точно обратното. Това е в сърцевината на работата, която извършваме по освобождаването от отговорност. Господин Здеховски по-рано каза нещо във връзка с агенциите. Нещо, което се отнася и за случая, който разискваме сега. Трябва да сме напълно ясни да е ясно каква е позицията ни, тя да бъде чута, както в агенциите, така и в съвместните предприятия. Това е един непрекъснат процес. Тези институции, тези служби, тези органи, независимо къде са разположени, да работят по-добре, по-добре да изразходват е, средствата на дънокоплаците. По същество, искам да подчертая, че се радвам, че се обръща много внимание на приноса на вноските. Това е изключително важно. И за ИТЕР. Това е отдавнашен проект, но трябва да сме много строги и трябва непрекъснато да им напомняме. Те може би правят всичко, което е по силите им. Това е огромно начинание. Затова ролята на освобождаването от отговорност е от такова голямо значение. Отново искам да поздравя докладчика за много ясния език, който е използвал при изготвянето на докладите си. Благодаря. Господин Поше. Добър ден, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. Искам първо да благодаря на колегата Хейс за добрата подготовка, за добре изготвените доклади, в които много добре е представено настоящото състояние на съвместните предприятия. Именно поради това и няма да внеса много изменения. Ще внеса малко наброй изменения, които ще са по-скоро техническо естество. Искам да започна с ИТЕР. Традиционно най-подробно се обсъжда въпросът за ИТЕР и най-вече въпросът за разходите по този проект. В доклада на Европейската сметна палата има отчасти подвеждащи констатации – Твърди се, че не са изчислени разходите за извеждане от експлоатация, но това не е вярно. Има споразумение с Франция, съгласно което разходите ще са около 530 милиона евро. Има и план също така за постепенното набавяне на тези средства. Все още няма окончателно предвиден срок за извеждане от експлоатация, тъй като няма и договореност по този въпрос между двамата партньори. Има разчет на разходите, който обаче не е взет предвид при калкулацията. Има и още нещо, по което трябва да възразя на докладчика. Той доста трезво се изказа по въпроса за въздействието на Брексит. Заяви, че едва ли не няма да има въздействие. Но доколкото знам, Великобритания проявява интерес към участието както в ИТЕР, така и в други бъдещи проекти за термоядрен синтез. В доклада се твърди, че няма баланс между вноските по европейския бюджет и вноските от страна на отделни държави членки. По проектите до 2020 година все още има само разчети за плащанията. Съответните страни ощетоводяват плащанията едва след приключването на проектите а самите предприятия имат за задача да следят за баланса при финансирането. Би ми се искало да бяхме започнали по-рано по Хоризонт 2020. Всички знаем колко е важно да се учреди един добре функциониращ консорциум. Последните годишни финансови отчети показаха, че има редица рискове и проблеми, свързани с финансирането от частния сектор. Съгласен съм по този въпрос с докладчика. Съгласен съм с това, че трябва надлежно да се прилагат механизмите за контрол. Освен това, трябва да обърнем внимание и на това, че правилното прилагане на тези механизми води до разкриването на нередности. Такъв е и случаят с съвместните предприятия, за което трябва да ги похвалим, а не да ги критикуваме. Съгласен съм също така с докладчика, че трябва по-ефикасно да популяризираме работата на съвместните предприятия и то не само сред специалисти в съответните области. За целта трябва да се задейства частният сектор, защото в някои съвместни предприятия субектите от частния сектор имат голям потенциал за връзки с обществеността. Благодаря ви, казва председателката. Аз също се включих в списъка на желаящите да се изкажат. Имам следния въпрос. Става дума за 6,6 милиарда по ИТЕР до 2020 година. Към тях, според доклада на господин Хейс, се добавят още 4,4 милиарда. Имам въпрос към комисията. Как да разбираме тези цифри? Не веднъж сме разговаряли с представители на проекта ИТЕР. Те цитираха сумата от 6,6 милиарда, заявявайки, че това е надежден цифров показател, че това е окончателната сума. Но сега разбирам, че към нея се добавя и друга сума и тя много точно се цитира в текста. Сред нас са представители на ресорните генерални дирекции от Европейската комисия. Трима представители. Първо ще дам думата на господин Гариба. Добър ден, госпожо председател. Благодаря, че ми давате думата. Искам да поздравя докладчика, господин Хейс, за доклада му. Много добре, че има предложение да се даде освобождаване от отговорност е, на ИТЕР. Важно е, според мен, е, че докладът е точен. Доколкото разбирам, докладчикът и колегите са внесли някои изменения, за да се изяснят определени части от доклада, където това е необходимо. Например, тази част, която се отнася до извеждането от експлоатация. В доклада се споменава, че 5,4 милиарда са необходимите допълнителни средства за след 2020 година. 6,6 милиарда са средствата, които са необходими до 2020 година. И това е надежна цифра, тъй като няма да се променя и няма да се превишава. Комисията няма да се обърне към бюджетните органи с искане за допълнителен бюджет до 2020 година. Освен това чух, и това е вярно, че проектът ИТЕР регулярно се натъква на забавения, но както ви е добре известно, през последните няколко години имаше значително ускоряване на работата. Мога да спомена една цифра. Миналата година имаше увеличение в бюджета по плащанията в размер на 286 милиона. През юли беше разрешено от бюджетния орган и цяло бяха изразходвани тези средства от съвместното предприятие, което означава, че работата се ускорява. Разбира се, аз не мога да изпреварвам резултатите, но може би ще е необходимо да се направят допълнителни искания и за тази година, за да се запази темпото и да продължим работа с ускорени темпове, както до сега. Благодарение на положителната атмосфера ние се ползваме от пълната подкрепа на парламента, не само по отношение на изпълнението на бюджета, но и на съобщението на комисията, което беше публикувано миналият юни. Благодаря. Позволете ми още един въпрос. Не разбирам за какво са предназначени въпросните 5,4 милиарда. Ако ги добавим към първоначалните 6,6, излизат 11 милиарда до кога следва да се използват тези 5,4 милиарда. Става дума за постигането на междинен резултат ли или за до края на периода по проекта? Maybe... Благодаря. Може би не бях достатъчно ясен. Строителството на ИТЕР ще продължи след 2020 година. Това, което беше договорено първоначално през 2010 година, като горна граница за строителната фаза няма да бъде достатъчно за този етап. Самото изграждане ще продължи след 2020 година. Допълнителните средства, които са поискани от комисията в съобщението и ще доведат до приключване на фазата по изграждането на ИТЕР и ще се конкретизира с производството на плазма в края на 2025 година. Ако се следва сегашния график, който все още трябва да бъде утвърден от Евратом. Надявам се, че сега бях по-ясен. Благодаря ви. Сега съм по-наясно, но нека разгледаме графика. През 2025 година ще бъде приключен проектът за плазмата. Как ще продължи работата по ИТАР от там нататък? Yes. Да. Това, което ще стане след това е, че машината постепенно ще започне пълна операция, пълни операции. Те трябва да започнат а, с а, операцията с синтеза през 2035 година. Между 2025 и 2035 година машината ще бъде окончателно завършена с а, цялото оборудване, за да може а, тя да задейства с пълни обороти. Ако се запознаете с съобщението на комисията от миналия юни, ще установите, че разходите, които ще са необходими до 2035 година, са изцяло разбити. Съгласно графика, който имаме към момента. Срещу 5,5 милиарда. Така ли? До 2035 година. Става дума за цялостен пакет. Може да цитирате и цифри пред нашата комисия. Не е забранено. Това, което комисията предложи, ще са ми необходими някои таблици, за да съм по-точен с данните. За съжаление, не разполагам с тях в момента. Комисията в своето съобщение посочва... А, благодаря ви. Сега вече мога да говоря с цифри. Комисията предложи всички разходи до 2025 година. Първо плазма, до първо производство на плазмата – по данни от 2008, това е референтната стойност, а тези 6,6 милиарда. 3,9 до 2025 година. Това е финализирането на изграждането, тъй като изглежда, че предложението за следващата многодишна финансова рамка ще бъде до 2027 година, се включва допълнителна цифра от 1,5 милиарда до края на този, тази многодишна финансова рамка. От 2028 до 2035 година ще са необходими още 2 милиарда за завършване на изграждането и за задействане на машината. Общите разходи от 2020 до 2035 година разходите ще бъдат 7,1 милиарда по референтни цени от 2008 година. Надявам се, че това изцяло изяснява въпроса. Благодаря ви, интересно бе последното, което казахте. Постоянно се борим с някакви съобщения на комисията. Затова понякога можете отново да ни зарадвате, като ни цитирате цифра от минал период. Господин Василев за Сезар. Yes, much, uh, Chairman. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за положителния му доклад. Единственият коментар на този етап е свързан с апортните вноски, които са упоменати и по-конкретно параграф 13 от доклада. Там се говори за 720 милиона портни вноски, които се участват, очакват от сектора. Тези 720 милиона всъщност е стоеността на целия проект. С 500 милиона е приноса на Европейския съюз, т.е. става дума за 220 милиона апортни вноски от държавите членки. 720 милиона е общата, глобалната сума. 500 милиона от евроконтрол, общите разходи на апортните вноски ще бъдат 720 вместо 1,2 милиарда. 1,2 милиарда включва вноската и от Европейската комисия. Това е, трябваше да бъде пояснено на този етап. Що се отнася до графика, следвайки насоките които са дадени на държавите членки Евроконтрол до 2017. Очакваме през едните месеци да излязат първите сертификати. Те ще бъдат утвърдени от управителния съвет и така ще имам яснота за тези апортни вноски за 2017-2018 година. Надявам се, че това отговаря на въпросите, свързани с тези средства. Ако имате допълнителни, съм на разположение за отговор. Благодаря, господин Иванис, за Excel. Excel. Um, благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика за положителния доклад по Excel. През 2014 започнахме в рамките на предишната финансова рамка през 2015 година и 2016 и 2017 се говореше за това, че трябва да дадем гаранции относно това как се изчислява процента на грешки, събирането на декларация от националните органи, относно надежността. Мисля, че постигнахме висока степен на обхват на националните органи. През 2017 година близо 90%. Ние ще продължим с процедурата в рамките на рамкова програма 7. През идните години Excel финансирането с собствени средства ще търси конкретни резултати. Uh, uh, съвместното предприятие и националното финансиране. Целта е да се постигне критична маса на финансови средства, да имаме обща стратегия по научните изследвания и иновациите в Европа. Ние отчитаме бележките, които са направени и очакваме допълнителни бележки, евентуално от Европейския парламент. Damit kommen wir IMI für die Generaldirektion. Преминаваме към ИМИ, Генерална дирекция научно-изследователска дейност. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Ние приветстваме доклада. Съгласен сме в голяма степен с него. Разбираме, че е необходимо да има някои подобрения. Относно плащанията, ние се сътрудничим с, тясно с службата а, ИМИ. Някои от тези въпроси са свързани с големи а, проекти. Ние работим много тясно с ИМИ, за да се постигне резултата. Следващия бюджет също по електронните средства има напредък. Ще бъде преодоляно забавянето до края на годината. Относно дисбаланса с тези апортни вноски, ние е, получаваме доклади от сектора всеки март, за това има известно забавене. И последният ми коментар се отнася до изявление, че има ниско ниво на бюджетни средства за поети ангажименти. Това е така, защото бюджета е отложен за по-късна дата. Така че това е естествената причина. Това е. Ja, besten Dank. Der Berichterstatter zum Abschluss, Brian, bitte. Благодаря и накрая докладчикът Брайан. Благодаря, госпожо докладчик. Ще отговоря на някои от коментарите на колегите. Координаторът говори за значението на езика, който използваме говорим, никога не трябва да се извиняваме за това, че сме използвали правилния език, защото смятам, че той ни насочва в правилната посока. На въпроса на господин Пеш, както и на вашия, както и на въпросите на другите за бюджета на ИТЕР. Нека да сме ясни за ИТЕР. Имаше значително забавяне на проекта още от самото начало – това забавяне е, беше разбираемо, имайки предвид, че ставаше дума за чисто нов проект, който по онова време е, не се смяташе за реализируем. Сега разполагаме с общите цифри за завършването на проекта на оперативно равнище, но нека да сме наясно. Ще има деактивиране е, и на следващия етап Европейската комисия ще трябва да го приеме. Разполагаме с конкретни цифри да, хората биха могли да ги приемат, но никой на този етап не може да каже със сигурност каква ще е допълнителната сума, която ще ни е необходима. Относно 2 милиарда. Тези средства ще са необходими за периода след 2020 година за извеждането от експлоатация. Но на този етап никой не може да каже със сигурност какъв ще бъде официалният и окончателният бюджет. В доклада съм се опитал да отразя някои аспекти на този проблем. Но трябва да вземем предвид работата на агенцията. Много тези неща бяха посочени в съобщението. Факт е, че забавянето е прекомерно. Прескочихме и първоначално предвидения бюджет но не трябва да подценяваме значението на проекта. На въпроса на господин Пеш и оттеглянето на Обединеното кралство бих искал да кажа, че не сме стигнали до споразумение с Обединеното кралство относно вноската за Евратом предполагам, че Обединеното кралство ще продължи да бъде страна по Евратум и ще продължава да си плаща вноската, но не мога да бъда сигурен. Опитали сме се в доклада да отразим тази голяма въпросителна, която съществува около Евратум, Защото бъдещето ще е различно, в зависимост от това дали Обединеното кралство ще остане или ще се оттегли. Съгласен съм с казаното от господин Пеш във връзка с по-добрата комуникация. Затова във всеки един от докладите съм включил отговорността и необходимостта от съвместната работа относно всяко съвместно предприятие. Трябва да осведомяваме избирателите за това, което се случва. Трябва да уведомяваме да накопаците какво означава съвместно предприятие? До колко работни места води то? И така нататък. Ние бихме могли да постигнем тези добри резултати, които и вие подчертахте, ако работим заедно. Някои от нещата, казани във връзка с Сезар, ще бъдат отразени в окончателната версия на доклада. Взимам предвид и казаното относно Excel и грешката в изчисленията. Приемам казаното относно дисбаланса на вноските. Това също ще бъде отразено Колегите разполагат с две седмици, за да внесат изменения с оглед подобряването на докладите. Мисля, че от днешната дискусия основният извод е следният. Да, освобождаваме от отговорност, но същевременно задаваме маркери за подобрение за в бъдеще. Несъмнено, всяко едно съвместно предприятие ще се стреми да постигне целите зададени относно борбата с измамите, подобрени в други сфери, одитите и така нататък и така нататък. Необходимо е да продължим да изискваме повече. Това е задачата ни и е, това ще включим и в докладите. Това ще бъде е, добре и за в бъдеще. Благодаря. Благодаря ви. С това приключихме по тази точка от дневния ред. Приключихме с днешното заседание. Ще се видим отново утре в 9 часа. Тогава ще обсъдим освобождаването от бюджетна отговорност на комисията, заедно с комисар Етингер. Благодаря ви за участието в днешното заседание и за дискусиите. Приятна вечер!